Бих искал да наченем работата с първите ни двама докладчици, Курт Лехнер и Александра Тейн, по въпроса за семейното и наследственото право. Първо ще чуем Курт Лехнер, бив член на Комисията на Европейския парламент по правните въпроси. Ähm, ähm, Благодаря. Много се радвам, че отново съм сред вас. От 2011 година не съм бил тук, но тогава бях докладчик по един от докладите, свързан с е, наследственото право. Това беше много напрегната работа, но много конструктивна. И резултата беше положителен. Явно тогава работата си заслужаваше и мога да кажа, предложението на правителството беше добро, но в процеса на работата нещата олегнаха още по-добре. И искам да подчертая, че <clears throat> трите институции работеха много конструктивно заедно комисията, парламента и съвета с удоволствие си сътрудничеха. В момента тъкат най-различни дискусии, заседания. Аз също участвам в някои от тях и виждам, че тези, е, че това предложение се приеме, приема все още добре. В крайна сметка, всичко е направено в името на гражданите. Има промени, има нови елементи, които се появяват. Ето, например, в а, Белгия и във Франция принципът е ексите. Това означава, че наследството няма връзка с материалното право. Вижда се систематиката на правовия ред, каква е, е всичките видове прави, права, материално право, систематично право, те са свързани едно с друго, но от време на време идват проблеми, появяват се проблеми и те трябва да се решават. Дискусията тази сутрин беше за материалното право. Аз съм малко скептичен, защото когато се правят промени, там се получават дефицити на други места. има предимства, когато се прилага колизионното право. Навсякъде се говори за положителното въздействие на регламента. И всъщност трябва да кажа, че до сега не, съм чувал за критика на регламента. Искам да използвам възможността да се обърна към комисията. При Създаването на формулярите за европейското удостоверение на, на, за наследство да бъдат ориентирани към практиката. В противен случай ще трябва да се използват националните процедури и това не е добре. Така че комисията нека помисли за единен формуляр и да не се оставя да бъде повлияна от националните процедури системи. А това а, за съдилищата ще бъде много добре. А ще трябва да се вземат някои решения. Надявам се решенията да бъдат взети бързо и да създават правна сигурност. Много подробности трябваше да се решат някои неща можеха да бъдат решени бързо, други, за съжаление, а, не можаха да бъдат решени елегантно. Затова в регламента има доста подробности. Радвам се, че професор Хес ще говори пред нас. Надявам се той да не затъне в детайли. Благодаря ви, уважаеми Курт, за вашето слово. И сега, тъй като колегата Александра Тейн пое вашата щафета, давам и думата. Благодаря, уважаеми дами и господа. Темата ми е дали наистина има мобилност в Европейския съюз и в определена констелация мога да кажа не. Аз съм докладчик с два регламента, свързани с наследството. Е, в единия регламент става дума за наследство при еднополови двойки и при регистрирани партньорства в другия регламент. Когато имаме еднополова двойка, то партньорите решават да не отидат в друга държава членка, защото значат, знаят, че ще проистекат от това много проблеми, ако тази държава не признава тяхното партньорство. А също така е, Проблемите се увеличават, ако има осиновени деца, които не се признават в, след... в съответната държава, защото не, няма този институт на, няма този институт на регистрирано партньорство. Практиката и науката бяха на мнение, че единия регламент е достатъчен, това е и моето мнение. Единствено по политически причини имаме два регламента – защото при регламента за регистрирането партньорство не бяхме съвсем сигурни дали ще бъде приложен този регламент. За момента нещата изглеждат чудесно. Аз като либерал много се застъпвах да има правен избор при регистрираното партньорство и това е записано в доклада. Мога да се надявам в Комисията по правни въпроси да получа мнозинство. За момента нещата изглеждат добре. Какво означава това? Това означава, че много удостоверени за страховки да бъдат избегнати. А, съответните в съдилище няма да бъдат принудени да признават и да взимат решения в подобни казуси. Например, ако имаме двама германеца с, в, в регистрирано партньорство и ако живеят в Полша, ако тези хора решат да се разделят и да поделят имуществото си, то тогава те трябва да се върнат в Германия и да, да проведат процеса там. За съжаление, някои неща политически не са приложими. Държавите членки, които в момента са по-авангардни, страни като Швеция, като скандинавските страни, те смятат, че предложението не, върви, не отива достатъчно надалеч, а, но имаме и държави като Полша и Италия, които смятат, че предложението е прекалено обширно. Трудно е да се постигне съгласие, тъй като имаме изискването за единогласие. При кипърското председателство имахме голяма конференция в е, Кипър. Ирландското председателство не, е не, не, не се фокусира върху темата. Тя е малко в периферията от приоритетите на ирландското председателство, така че трябва да видим докъде ще стигнем. Аз самата ще направя предложение за изменение, за да мога да удовлетворя и желанията на християн-демократите, т.е. на по-консервативната страна да може и е, тези становища да бъдат подслонени в моето предложение. Да видим как ще се развият нещата. В момента имаме, сме в фазата на изслушване. Времето на взимане на решение е много важно, но това зависи от напредъка в самите държави членки. Така, е, тук ще спра с моето изказване. Аз, със съжаление, трябва да си тръгна малко по-рано, но с удоволствие ще отговоря на въпроси, ако има такива. Е, искам да благодаря на доктор Херин, който много ми помогна в аргументацията за, това, за, принцип, за прилагане на принципа на правовия избор. Благодаря ви. Merci, Александра. Euh, благодаря ви, Александра. Сега ще изслушаме аналитичните експозета на двама експерти. Първо професор Буркар Хес, директор е, Люксембургския клон на института Макс Планк. Давам му думата. Благодаря, уважаеми дами и господа. Благодаря ви за поканата днес. Темата е нерешените проблеми в регламента за наследството. Аз няма да правя списък с греховете на регламента. Просто обаче ще кажа кои са принципите на този регламент, водещите принципи и ще се опитам да отговоря на въпроса дали тези принципи решават проблеми, на, за, които са важни за европейските граждани. Регламентът се занимава с наследството и завещанията. Занимава се с въвеждането на едно европей, за, на европейски формуляр за наследство. И за, за, за наследство. Тоест, имаме един общ подход от европейския законодател, за да се решат въпросите за трансграничното наследство и съвещанията. Такова нещо до момента не се е случвало. Това е пионерска работа да се опитаме да регулираме една такава трудна материя, каквато е наследството и завещанията. До момента нямаше модел, така че наистина Европейския съюз прави пионерска работа. Дали имаме нужда от такъв инструмент? Нека ви напомня за един казус от преди три години. Една дама получава наследство около 200 000 евро. Освен това една малка къща във Франция, в масив Сонтран, на стойно 60 000 евро. Можете ли беше въпроса да направите, да издадете едно удостоверение е, за френските власти? Но жената беше германка. Е, а върху собствеността трябваше да се приложи френско право, т.е. трябваше да се издаде удостоверението по смисъла на, два, на двете, на френското и на немското право. Тоест, въпросът беше как ще се прехвърлят правата на наследничката и как ще се осъществят те по смисъл на френското право. Сега въпросът беше че разходите ще да бъдат на стоеност 10-15 е, хиляди евро. Но това е страшно много в крайна сметка. Е, трябваше да има... <clears throat> Е, самата процедура щеше да бъде много дълга. а самия на мен ми трябваше една седмица, за да се подготвя. Сега, какво прави регламента? Регламента използва три примера, е, три принципа, ко- които са доста устойчиви, доста устойчиви, доста помагат. На първо място гледа се приложимото право е, и се прилага правото на а, наследника, на, по происход. Тоест, в този случай би, трябвало, би, би трябвало да се прилага германско право от началото до края. На следващо място, <clears throat> друго предимство в регламента, е, има един формуляр за наследство и е, германския наследник може да отиде във Франция и с това удостоверение да предяви своите права. Тоест 10-15 хиляди евро са спестени по този начин на наследника. Естествено, при всеки регламент, при всеки нов инструмент, особено когато става дума за нови въпроси, има пунктове, които са проблематични, които би трябвало да се е, оценят още веднъж. Ето, например, някои проблеми. Регламента се основава върху приложното право и принципа на компетентността на съда. Съд, компетентен е съда а, на страната, където а, починалият човек чиято собственост е наследството, е пребивавал за последен път по-дълго време. Е, това е много трудно да се докаже. Е, Могат да проистекат от е, тази ситуация много конфликти. Но какво но каква е альтернативата? Няма альтернативна концепция. И въпреки това, не зная дали концепцията за обичайното местопребиваване а, е най-подходящата тук за избиране на съд. Сега, регламента все пак прави е, альтернативното предложение, дава възможността да се постигне споразумение Тоест, самия човек може да предяви претенции по кое право да се развие неговото наследство. Тоест, например, ако наследниците са финландци, а човекът е починал в Испания, има там наследство, е оставил там наследство, т.е. приложимото право ще е финландското право и финландския съд ще има компетенцията за това. Това би било един доб... едно добро решение, според мен. Но ако починалият не е заявил, че <clears throat> Финландското трябва да, трябва да е приложимото право. Ако обаче наследниците са финландци, може въпреки това компетентният съд да е да е финландския съд. Тук обаче аз а, имам една идея и това беше идеята на комисията. А, испанския и финландския съд да намерят, да се споразумеят и да намерят начин за комуникация. В някои държави членки то, такава комуникация съществува и функционира добре, но в други това да съвсем не е така. Директната комуникация между съдилищата е един основен елемент за съдебното, на съдебното сътрудничество в Европа, така че регламента можеше да усили този аспект. Смятам обаче, че в бъдеще съдилищата все повече ще, са, ще имат желание да си сътрудничат. Един друг аспект, който не е много убедителен за мен – и мисля, че това е един въпрос, който се свързва с това, което говорихме тази сутрин, а именно разпоредбите на регламента за компетентността и, прилож... и, признаването на решенията на дадения съд. Тук регламента се основава на Брюксел 1. Това по принцип са разпоредби, които са се доказали, които сега са станали по по-добри, са подобрени, но дали това са правилните разпоредби? При наследството, за разлика от Брюксел 1, нямаме процес между двама, две страни. Не знаем кой е щеци, кой е не, а имаме много страни и тези страни, тези много наследници, те се държат по различен начин, отколкото а, страните, които, а, за които се прилага Брюксел 1. И мисля тук, че решението не е оптимално. Мислех, аз, например, смятам, че тук може да се действа по начина по който се признават решенията за обявяване в несъстоятелност. И тук смятам, че е, член 26 на регламента за несъстоятелност е много подходящ. Вижте се колко е разнообразно европейското гражданско право. Инструментите са много разнообразни и е много лесно да се получи стълкновение на норми. Имам още два въпроса, на които искам да се спра. Регламентът има една техническа област, именно за признаването и приемането на национални удостоверения за наследство. Въпросът е как едно, едно национално удостоверение се приема в друга държава членка. Регламента говори за acceptance, а немският превод говори за, въз, за а последици от приемането. И до момента това е понятие, което не е разтълкувано достатъчно. Трябва да изчакаме как ще се развие съдебната практика. Въпросът за признаването на удостоверения е много спорен въпрос и не знае дали тази нова понятийност на регламента е удачна за решаване на проблемите. Европейското удостоверение за наследство е на една много добра възможност и съм съгласен с, с господин Лехнер. Трябва а, текстът да е много ясен, за да може да се прилага. За съжаление обаче инструмент е опционален и не зная дали като такъв той ще се прилага на практика. Но това може да се случи, ако до влизане на сила влизане в сила на регламента, това са две години, всички заинтересовани страни се съгласят да използват този инструмент. Естествено и нотариусите трябва да се съгласят. Но за сега има положителни сигнали от тяхна страна. Както виждате, е, има проблеми, но основният ми извод е, че за момента от е, нещата изглеждат така, че от 2015 година ситуацията на гражданите в Европа в случай на наследство и завещания ще се подобри значително. Благодаря ви. Благодаря ви сърдечно, професор Хес. Що се отнася до имуществените отношения на регистрираните партньори, бих искал да дам думата на госпожа Диаринг от Европейск... О, извинете, това е господин! Извинявам се, каза председателката, господин Дееринг от Европейската агенция за фундаментални, за основни права и свободи в Виен. Госпожо, госпожо председател, Госпожи и господа, за мен е голямо удоволствие да ви представя становището, което е публикувала Агенцията на Европейския съюз за основните права и свободи по тези два въпроса. Веднага трябва да кажа, че няма да ви занимавам с всички възможни и много интересни аспекти на на тези е, материи, а аз ще ви занимая единствено с въпроса за правата на човека. През април миналата година Европейският парламент поиска от Агенцията на Европейския съюз за правата и свободите да даде становище относно проекто регламента за имуществените последици е, от регистрираните партньорства. В частност, агенцията бе замолена да се произнесе по следния въпрос, който бе посочен и от е, докладчицата госпожа Тайн. Доколкото брачните партньори могат да избират приложимо право по 16 и 18 член от проекто регламента, няма съответна норма за регистрираните партньори. В 15 член от регламента, в този случай, той се позовава на правото на държавата, в която е регистрирано партньорството. Становището, дадено от агенцията през май миналата година, съсредоточава вниманието върху това обстоятелство, че проекта регламентът не дава избор, що се отнася до регистрираните партньорства, какъвто избор е даден на гражданските съпрузи. И тук се полага различие между двата проектотекста в светлината на члена за равенството и недискриминацията, съдържащ се в хартата на Европейския съюз за правата и свободите. При анализа преди всичко трябва да се направи оценка на разликата между двата проекто регламента. И трябва да се отбележи, че проектът за съпружеската собственост сочи, че правото на съпрузите да избират приложимото право улеснява управлението на тяхното имущество. И особено възможността да приемат за приложимо правото на страната, в която место пребивават. Така съпрузите могат да приведат в съответствие правната уредба на своята имуществена общност живота, който водят и е, съгласие с правото на свободно движение. Но ако това е важно за брачните партньори, защо да не е важно и да не се гарантира за гражданските или регистрираните партньори? Едно диференцирано третиране даже би засегнало правата и свободите на еднополовите партньори в по-висока степен, отколкото на двуполовите. И така, възоснова на примери, ние можем да докажем, че диференциацията е наистина значима и може да доведе до дискриминация срещу определени групи. И следователно решаващият въпрос е може ли да се обоснове, да се оправдае диференцираното третиране. Проектът навежда три аргумента в тази връзка. Първо, цитирам, подчертава се разликата между законодателствата на държавите членки, в, кои, в чието законодателство присъства норма за регистрирани партньорства. Значи, довод в подкрепа на диференцираното третиране е, че макар и до известна степен понятието за граждански брак е, или брак е, да е уеднаквено в законодателствата на държавите членки, що се отнася до гражданските партньорства, това не е така. И следователно, е, това дава основания даденото партньорство взаимоотношение да се регламентира от закона, който го е предвидил. Проекторегламентът обаче не се отнася до правните уредби на брака и съответно на партньорството, а само до имуществените права, проистичащи от тези институти. А що се отнася до уреждането на съпружеската имуществена общност, законодателството на държавите членки също варира в широки рамки. В една страна, от една страна имаме съпружеска имуществена общност, наистина от друга не в други законодателства. И що се отнася до, до съпружеското имущество, се подчертава необходимостта от обща нормативна база. Но защо същото да не въжи и за регистрираните партньори? Светлината на този аргумент може да се твърди, че тъкмо разликите между националните законодателства на държавите членки, които предвиждат регистрираното партньорство, създава и потребността от един координиран, съгласуван правен акт и така придават още по-голяма тежест на въпроса за свободния избор на приложимо право. На второ място се твърди, че изискването е, имуществените последици от регулираните партньорства винаги да бъдат регламентирани от законодателството на държавата по регистрация, съответства на законодателството на държавите членки по партньорствата. Този втори аргумент фактически насочва вниманието към това, че законодателството на държавите членки за регистрираните партньорства не, пред, предлага на партньорите възможност да изберат приложимо право. В това отношение първо трябва да се припомни, че европейският законодател е в друго положение в сравнение с националния законодател. Когато националният законодател в областта на международното частно право се стреми да избегне стълкновението на правни норми, като вписва националната правна система в международния правов ред, ролята на европейското законодателство е да откликне на конкретна потребност от европейска интеграция, в това число утвърждаването на свободата на движение и зачитането на правата и свободите на европейските граждани. Наред с това, на лице са достатъчно свидетелства за атакуване на твърдението, че държавите членки не дават какъвто и да било избор на регистрираните партньори да изберат предложимо право. Австрия, в Холандия и Швеция регистрираните партньори имат избор на приложимо право. Следователно, общото твърдение, че законодателите на държавите членки не предвиждат такава възможност за регистрираните партньори, не е вярно. И не може да бъде основа на а, аргументацията, която дава законодателят във връзка с регламента. На трето място се твърди, че редица държави членки не признават регистрираните партньорства. Ето защо широтата на избор на приложимо право не би могла да бъде същата, каквато имат съпрузите е, в един граждански брак. Макар и всички следователно държави членки да имат нормативна уредба на брака, не всички държави членки уреждат партньорството. Това е така. И наистина избора на приложимо право за регистрираните партньори се свежда само до законодателството на държавите членки, които са приели института. Това обстоятелство обаче не дава основание да се твърди, че дори такъв ограничен избор следва да бъде отказан. Необходимото обвързване с правопорядъци, които съдържат разпоредби за регистрираното партньорство, не е аргумент за лишаването на регистрираните партньори дори от това ограничено право на избор. Ето защо Агенцията за основните права и свободи стига до извода в своето становище, че отказът на избор на приложимо право на регистрираните партньори би следвало да се обоснове по начини, които не са осветлени в проекто регламента. Съответно, отказването или изключването на какъвто и да било избор на приложимо право не изглежда да е в съответствие с принципа на равенството по 20 член от хартата. На второ място, по 21 член, недискриминация от, е, от хартата, би е, забранявало е, различно е, третиране на едни групи в сравнение с други. Institutional... Имайки предвид, че в много държави членки института на регистрираното партньорство е единствената възможност, която разполагат е, еднополовите двойки, такова диференцирано отношение би могло да съставлява косвена дискриминация по признак полова ориентация. Благодаря ви, господин Деринг давам възможност за дискусия, за, за въпроси и, и бележки по е, чутото до сега. Е, ще ви помоля да се представяте и да бъдете доста бързи и кратки, моля. Може би. Да, ако желаете да, да коментирате, колеги, заповядайте. Искам да задам един въпрос. <clears throat> Мисля, че основният пр- проблем винаги е въпроса за компетенцията на съда, кой съд е компетентен. И аз бих предложил разделението на противоречиви, конфликтни процедури, процеси и дела и такива, които не са. И за изключителната компетентност на съдилищата, това е също интересен въпрос. Ако е, правилно ли разбрах обаче, че ето, например, е, наследството е в Испания, наследникът е финландец, но финландското право се прилага само ако починалият човек е решил да прилага това право. Ето, например, е, един германски пенсионер, който има имущество на Майорка, в какъв е, кое е приложимото право тогава? Германското, испанското или майорското? Тоест, въпросът ми е. Какво смятате за признаването на удостоверенията и неговите влияния отвъд граница? Аз, според мен, аз не смятам, че такива удостоверения ще се признават. Естествено, те могат да се да се признават е, понякога, някъде и могат да се използват. Например, зная, че германски удостоверения се признават в Швейцария, но това е по-скоро изключение и кой е, институт би издавал удостоверението за наследство? Има ли опасност да се издават различни видове удостоверения, на базата на които да се стигне до различни решения? Е, Чакайте, Александър, първо ще си скаже, вие ще отговорите и на двамата. Аз не съм докладчица, но искам да поясна нещо. Голям проблем в парламента беше, че много държави членки не познават удостоверенията като инструмент. В Германия това, този формуляр, този инструмент се познава, но беше много трудно до каква степен този инструмент има доказателствена стойност. И това въздействие, това влияние не бе, бе неразбираемо. Хората казаха, може да се появи, например, едно завещание след 20 години да постави под въпрос удостоверението. Аз имах един такъв казус. След 25 години трябваше да се пре а, осмисли едно завещание. Така че това се има предвид, когато се казва за въздействие или влияние на удостоверението. И сега за компетенцията на съдилищата. Мисля, че <clears throat> при наследство, при имуществени въпроси между съпрузи, това са много сложни материи. И при тях трябва да опитаме да се опитаме да направим така, че съдилищата да прилагат собственото си право. И това сме го и това беше нашата основна идея, защото въпреки всякакви, всякакво съдебно сътрудничество, интернетни страници, е, е много трудно, особено за малките държави, да прилага чуждото право, а още по-трудно е да се прилага право на по-малките държави, право, което не е много популярно. Например, според немското право, а, пенсиите са включени в а, законодателството за наследство, а това е сложен институт, Даже и австрийците ни казаха, ние говорим един и същи език, обаче вашата система е абсолютно неразбираема. Така че ние се опитваме да вземем предвид всички тези особености. И ще ви донея парола, мадам. Съвсем накратко ще дам думата на нашия докладчик да отговори. Кратък отговор. Зная колко е трудно да се вземат предвид отделните национални системи, независимо в коя област. Въпросът е обаче, че европейското удостоверение ще е пример за това как закон, едно законодателство може да се прилага навсякъде в е, държавите членки. Особено това е важно за трансгранични ситуации. Според мен би трябвало да няма дублиране на документите, когато става дума за трансгранични ситуации, т.е. да се използва само европейското удостоверение, а не националното. Ако формуляра обаче не е добър, това европейско удостоверение няма да проработи. Сега аз не виждам голям проблем при определяне на кой съд би трябвало да е компетентен. Идеята е именно след като се вземе решение, този съответен компетентен съд да, развие, да обработи цялото дело. От началото до края. Аз мятам и моят опит сочи, че понякога някой. някои сложни въпроси, които са залегнали в регламента, не се засягат, за да може съда, съдията да си прилага а, своето право. Трябва много внимателно да проверим дали ще се постигне адекватен резултат, ако приложимото право не е правото на компетентния съд. Си, мадам, Да, да, моля да коментирате кратко. Аз не съм член на на, на съд или на, не съм члени на правната комисия, но се занимава много активно с, с правата на хората с различна сексуална ориентация. И от тази перспектива искам да кажа нещо. Тук са... Моят въпрос е следният. Ние получаваме много писма, в които се пише, че мобилността на хората е накърнена, поне що се отнася до еднополовите партньорства. И аз бих казал, добре, колкото повече е, еднополовите двойки са по-видими в нашите общества, толкова повече ще бъдат приети и ще може да се защитава техните права, но от юридическа гледна точка нещата стоят сигурно по-различно. Моят въпрос е, как могат да се защитят правата на тези двойки във всички държави членки по един начин? Как тези двойки могат да решат своите проблеми навсякъде по еднакъв начин. Бих ви помолила за а, кратко обяснение. I... Благодаря ви много. Постарах се да кажа, че действително избора на приложимото право е ограничено до закони на държавите членки, а, които са въвели регистрираните партньорства. Следователно не виждам как държавите членки могат да бъдат принудени да прилагат а, закон, който не е признат и не признава този институт. Трябва да е съвършенно ясно, че тук говорим за избор на приложимо право а не за същото материално право да бъде на лице във всички държави членки. Ясно е да направим това разграничение. Преди е, това, че а, е, националните парламенти са въвели съответната уредба, може би в някои страни няма такава ясна рамка, но ако става дума за следното, дали една двойка живеща в държава членка има правото да избере приложимото право в държавата членка, където пребивават, и ако разбира се това е държава членка, която е уредила и е признала регистрираните партньорства, при това положение не виждам това как би засегнало другите държави е, членки, предвид факта, че там няма уреден е, този институт, няма уредба за този институт. Е, Благодаря. Ако няма други желаящи да се изкажат по темата, ще преминем нататък. Да, няма други. А, може би? Да, заповядайте. Представете се, моля. Благодаря. Аз се радвам, че мога да участвам в тази много интересна конференция. Аз съм европейски гражданин, занимавам се с комуникация и информатика. Бих искала да ви дам един пример, който много красноречиво иллюстрира темата. Става дума за признаване на едно дете, е, което е с германско гражданство, а бащата живее в друга европейска държава членка, е, да кажем Белгия. И е, германския съд е присъдил срещу бащата да плаща издръжка. Решението се насочва към Белгийския съд – и докато в Белгия това решение не се признае и докато е, не се извършат всички е, процедурни постъпки е, за осъществяване на плащането, може да изминат до две години. И възможно ли е това? След като Башниството е доказано – би трябвало да се намери някаква процедура за ускоряване на този процес. Тук имаме специален регламент, регламента за издръжките и там се казва, че всяка държава членка трябва да има специално звено, специална служба, което да помага на майката на детето да получи издръжка за детето си. Е, до момента нямаме оплаквания от германската, от германската служба, че нещата не вървят. Но ясно е, е, че когато става дума за трансгранична ситуация, не може да оставим хората сами да си блъскат главата, затова се опитваме да намерим бързо решение. Сега от две години се прилага този регламент. През миналия мандат приехме регламента за издръжките – И той функционира до момента добре. За първи път чувам, че има проблеми. А цялата материя на имуществения режим между съпрузи се регулира от няколко регламента. И те по принцип функционират добре. Естествено, в някакъв конкретен случай може да има дефицити – И вероятно ситуацията е такава, че някои държави членки не прилагат е, всички регламенти бързо, достатъчно бързо. От това също могат да се породят проблеми. Е, Благодаря за уточненията, които направихте. Сега ще пристъпим към следващата е, тема, не по-малко важна и, и, и наистина изключителна е, изключително е, деликатна. И ще говорим по така нареченото заместващо майчинство. Аз ще ви представя междинния доклад от едно изследване – по е, поръчка на Европейския парламент проучване на законодателството посветено на, замейств... на заместващото майчинство. 18 души сме в екипа социолози и юристи. Под ръководството на Лана School of Economics – и за сега сме проучили законодателството и съдебната практика почти на всички е, европейски държави членки, е, които са най-относими в случая. Сега по същината на проблема, е, знаете, всички четем вестници във всички държави членки, в Европа и не само, Въпросът за заместващото майчинство е особено актуален, особено предвид международния елемент е, на, на тази практика. Бездетните двойки е, са принудени да пътуват в чужбина, за да търсят е, възможност за такова износване на плода, тъй като в собствената им страна материята не е уредена или представя сериозни трудности. Близо 600 са вече децата, които са родени по този начин, половината в Съединените щати, другата половина в Индия, наблюдава се ръст в Украина, но според мен тази статистика е, е непълна и неточна. Просто липсват точни данни от преминаването на границата е, на бездетните родители. И тук има две основни причини. Или родителите не желаят вписването на акта за раждане, е, в националния си регистр за гражданското състояние. Фактически детето придава, пребивава извън закона или пък се задоволяват с чуждестранния акт за гражданско състояние и, фактически не разполагат с а, е, а, е, изряден действителен акт за раждане за детето си в страната, в която пребивават. Значи практиката остава някак невидима и другата причина, по която е, въпросът е по-скоро невиден, е, че твърде консулства, твърде много, твърде много консулства, твърде много служби по гражданско състояние гледат да се, така да се каже, благосклонно на подобна практика и регистрират по гражданско състояние новороденото дете, затваряйки си очите е, фактически за това, че майката е, е, по, по акт за раждане не е износила самата тя и не е родила детето. Има такава практика в Испания. Например, гражданск... службите по гражданското състояние в Испания практически безпрепятствено са вписвали такива раждания, извършени в чужбина – и е, вероятно е, твърде голям брой от тези раждания са е, чрез заместващо майчинство, тъй като по регистрация подозрително голям брой от ражданията са в Калифорния. И тази практика а, расте, и прочим така хвърлям връзка а, с пред, предишния доклад. Поради това, че в много държави вече са допустими гражданските партньорства, еднополовите партньорства в това число и много еднополови двойки от, от мъжки пол решават по този начин да се здобият с дете. и, и фактически при практиката, която са установили службите по гражданско състояние, това явление не може да се е, отчете, да се, да се регистрира. От друга страна пък правната материя се развива твърде динамично, тъкмо по същите причини. Е, както може би сте забелязали, е, един наскоро публикуван материал в Лемонт. Една, една е, държава е, вече за първ път се е изкушила да приеме законодателство, съгласно което се забранява ползването на заместващо майчинство от хомосексуални двойки. И оттам нататък е, тръгнахме по два пътя в нашето проучване. От една страна по-скоро социологически аспект, като се допитахме до няколко е, клиники в е, Европа, които практикуват е, заместващото майчество в Гърция, в Белгия, в Великобритания и в Холандия. И е, в хода на това първо социологическо изследване включихме количествена част и, и по-скоро качествена част, ем, която се опитваше да, да изведе на преден план предизвикателствата и, и е, така стигаме до въпроса за свободата и осведоменото съгласие на износващата жена, е, за медицинските грижи, които се полагат за нея и за плода и новороденото дете – и на трето място уредбата на финансовите въпроси, тъй като а, това първо емпирично изследване а, сочи а, твърде големи а, разлики, при това по сериозни суми. От 1500 до 50 000, както констатирахме в една гръцка клиника. И по-нататък съсручихме вниманието си върху най-важните страни в Европа. Не можем да обхванем всички. В е, проекта окончателния доклад ще включим таблица за всички страни. И оттам нататък ще се съсредоточим върху по- важните, по-относимите е, национални казуси. Защо? Защото съдебната практика, административната практика в тези страни е по-богата. Също така решихме да насочим вниманието си и отвъд пределите на Европейския съюз, защото те могат да представят образец от една страна за евентуална обща уредба в Европейския съюз на тази материя, а от друга страна, за да видим как се обменя международния опит. Например, Гърция възприема режим аналогичен на действащия е, в е, Южна Африка. Е, При това доста изчерпателна уредба, трябва да кажем. Та не е без значение да, да се опитаме да заимстваме и по-широк международен опит. Също така ще проучим руското законодателство, тъй като То би могло да служи за отрицателен пример за антипод на на европейска уредба. В Русия е уреден, но само възмезното из, заместващо майчество при крайно либерални условия, прочем аналогични на условията в Калифорния или в Илинойс, в Съединените щати. И така в Европа няма друга държава, освен Гърция, в която нормативната уредба да е така изчерпателна на заместващото майчинство. А, с... Какво имам предвид? Обхванате целият процес с съдебно решение от самото начало – а, с медицинско наблюдение при а, оплождане инвитро и а, след това пълна уредба на прехвърлянето на родителските права, защото там всъщност а, са най-сериозните и най-интересните от гледна точка на гражданското право въпроси. Няколко други държави са се опитали да регламентират, но само медицинските грижи, чрез насоки, препоръки или а, кодекси на поведение. И в окончателния доклад ще осветлим и тази практика, най-вече в Холандия и Белгия. Но във всеки случай, освен Гърция, всички страни се е, намират в условията на правен вакуум или, или е, правна празнота по уредбата на тази практика. А, и във всички случаи а, огромна водеща роля се възлага на съда, който, край на краща, трябва да се произнесе досежно родителските права, досежно самото бащинство и, и майчинство. А, е, така че е, заместващата майка да, да, да бъде именно такава и, и не друга. В Белгия, в Холандия, в Германия, в Румъния, при това съдебната практика е, е такава е, да, да стигне дори до обесилване на нормите на осиновяването, за да гарантира във всеки случай е, суверенните права на детето. Е, в международната когато имаме международен елемент, е, с преминаване на границата, тенденциите са далеч по-контрастни. Например, от момента, в който възникнат въпроси за обществения ред, съдът е далеч по-строг – е, с позоваване и на наказателното е, законодателство, не само на административното, ако и възникнат подозрения за търговия е, или покупко-продажба на деца. Налагат се глоби, не, не, не, не, не кой знае колко сериозни по размерно, но във всеки случай съдът проявява особена бдителност. Освен това, административните съдилища е, по повод на издаване на документи е, за, за пътуване, на визи е, и прочие да проявяват предпазливост. Германската административна практика е особено характерна в това отношение. Френската практика също Що се отнася е, в строгия смисъл на думата до гражданското право, във всички страни има сериозна дискриминация или разграничаване е, на бащата и на майката. Лесно, по-скоро, се признава бащинството а, е, а, на, на на бащата, на, на, на твърдения баща, доколкото акта за гражданско състояние от чужбина се признава за автентичен, той поражда почти винаги последиците. В, в 90% от случаите твърденият баща може да направи успешно необходимите постъпки, за да му се признае бащинството. От друга страна, по отношение на майката, и това е почти във всички случаи, се възпрепятства признаването на майчеството. На практика във всички държави и членки, които проучихме, е, споделят е, традицията още от римското право, че е, досежно майката не може да има съмнение. Ако актът е, ако актът за раждане посочва твърдяната майка, а не майката, от която е изродено детето, то целият акт за раждане не се признава. Е, и фактически тук е, изключително се отдава значение на привръзката износваща майка. Съдът, разбира се, е призван да попълни тези празноти. Има една забележителна еволюция в това отношение, що се отнася до майчинството, да вземем Австрия или Румъния. Е, решенията било то на гражданския съд, било то в случая на Австрийския конституционен съд, е, е, са се домогнали до изключително новаторски решения по признаването на чуждестранен акт за раждане – който незабавно поражда родителски права и признаване на майчинството и на бащинството. Тоест и на, и на бащата, и на майката. И това в резултат от една, бихме могли да кажем, новаторска съдебна практика, която бавно във всеки случай еволюира към гръцкия модел. Разбира се, е, съдът особено зорко следи да не допуска парични взаимоотношения между страните, да не се допуска дори съмнение за търговия с деца. Да не, не може да се гледа на детето като на потребителска стока. По-нататък питаме се една европейска уредба какво би могла да, да допринесе. Но сега ще обмисляме този въпрос. Не сме стигнали до края. Но е очевидно, мисля вече, че е, европейската уредба, която улеснява пътуванията, в това число с медицинска цел, и, и, и за получаването на каквито и да било стоки, услуги и грижи, които не са достъпни по пребиваване на лицето, би могла да обхване и заместващото майчество. И така, свободата на движение, например, така че е, бездетните двойки да получават е, онова, което търсят Гърция, би могла да се, да се обсъди и регламентира. И както казах, националните уредби са малко. Е, значи имаме Гърция с пълна уредба, в Англия не така пълна, но всяка от тези страни се е погрижила е, да е, уреди въпроса за гражданството или местопребиваването, в смисъл, че само пребиваващия в Гърция, съответно в Англия родител – би могъл да поиска е, да ползва заместващо майчинство на, на територията на същата страна. А, ето на, виждате, дори една либерална уредба е, ограничава е, въздействието си И по-нататък възникват огромния въпрос за е, статута или състоянието на детето. А, макар и съдът да, да стъкмява някакво разрешение, така да се каже, с подръчни средства, не може да се допусне крайно несигурното и непредсказуемо състояние на детето. Тази сутрин е, е министърът на правосъдието на Ирландия зададе на глас въпроса за, за правната несигурност, в това число при заместващото майчинство. Е, и, и тук празнотата наистина е огромна. Благодаря ви за много интересното експозе. Желая ли някой да коментира, да зададе въпроси? Моля, господин, да се представите. Съм Йонас Крисен, член съм на шведския парламент. Смятам, че изслушахме едно отлично представяне, което очерта същината на проблема. Нашите общества в Европа се променят. Обстоятелствата се променят, нагласите към хомосексуалистите също и е възможно те да градят семейства. Затова има все по-голямо търсене на а, фигурата на заместващото майчинство. Има увеличение там повечето държави членки в Европейския съюз, които позволяват еднополовите двойки да отглеждат деца, всъщност позволяват на тези еднополови двойки да се превръщат в родители. В някои случаи има правна уредба за това, но на практика то не се получава. И затова е важно, когато говорим за сурогатното майчинство, да помислим какви са възможните решения за преодоляване на съществуващите проблеми. Така, щото тези, които желаят да отглеждат дете, да могат да го направят. Вероятно, следва да обърнем повече внимание на осиновяването, по-скоро за преодоляване на правни пречки или невъзможността на практика да се прилагат съответните разпоредби. Това е свързано и с, свързано и с възможността на еднополовите двойки да узаконят своите семейства. В Швеция, например, има проблеми а, при еднополовите двойки от женски пол, а, при които а, сменяването не е разрешено. Е, ако вземем Дания за пример, например, там майчинството е нещо, което е съвсем естествено, дори жената да не е износила детето. В противен случай, това дете вероятно, би се чувствало неприето от другия партньор в двойката. Трябва да има възможност хората да могат да изпълнят, да осъществят мечтата си да бъдат родители. Е, Благодаря. Има ли други желаящи да се изкажат? Да, господине, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Аз съм, аз казвам, Размусен на университет на Париж. Госпожо Брене, благодаря ви за доклада, но у мен възниква въпроса, и той е адресиран към вас, дали съзнателно или не, не сте пропуснали един въпрос от основно значение, именно за допустимостта на заместващото майчинство това е тема, която поражда много важни въпроси и, и гражданското общество в държавите членки особено държи на тях, това число за за, за репродуктивното поведение с медицинска помощ за е, родители, които не могат да имат поколение не по медицински причини, а по други. Тук може да говорим за хомосексуалните двойки или пък за, да кажем, жени, които са на, на е, преминали детеродната възраст. И не би ли следвало да се проведе един такъв размисъл за осъществимостта на един е, европейски проект с участието на гражданското общество, разбира се, от, от цяла Европа, на европейското гражданско общество, а не по национален признак – и дали би било възможно е, в резултат от такова едно съучастие на общоевропейско равнище да се стигне до общоевропейска уредба. Та да, моля, госпожо Брене, ако, ако обичате да, да отговорите. Ще отговоря едновременно на всички въпроси. Те се, те се преплитат. Да се помисли дали заместващото майчинство е е фактически а, медицински подпомогнато възпроизводство. <laughs> Според мен отговор на този въпрос не попада в нашето задание по поръчката на Европейския парламент. Ние не можем да а, изместим а, в задачите му нито европейския, нито националните законодатели. Значи практиката е има във всички страни днес. Това, това, това се констатира само от един бегал поглед на практиката. И вече трябва да се види какви правни проблеми възникват и как те биха могли да бъдат регламентирани. Това всъщност ни пита парламентът в своето задание. Разбира се, отчитайки измеренията на, на конкретните проблеми, пред които се натъкват заинтересованите лица, в това число децата, както и на които се натъква съда, за да при върже деца и родители, би могло да се помисли за билото национални, билото общоевропейски е, правни норми. Но разбира се, трябва да се помисли за въвличането на гражданското общество. Във Франция, прочем, законът предвижда от 2011 година във всички такива случаи допитване до гражданското общество. Но аз бих искала да засегна и един по-общ въпрос от зададените а именно дали понеже вие подчертахте е, факта, че заместващото майчинство е, се разраства откакто хомосексуалните двойки е, се признават като, като граждански партньори. Та, въпросът е дали те не биха могли да бъдат насочени към осиновяването. Тоест да се спре практиката на заместващо майчинство а, и, и да се насочи цялото внимание към а, а, осиновяването. Има огромен брой правни текстове а, по осиновяването. Проблемът обаче е, че няма деца. Аз а, познавам френската статистика. Във Франция миналата, а, миналата година 30 000 двойки са чакали да осиновят, а, а деца за осиновяване имаше по-малко 1500. И, и значи трябва да има предлагане на деца, за да се питаме коя альтернатива е по-добра. Та все по-малко са децата, които могат да бъдат осиновени, защото е, страните, които са били в продължение на години традиционен източник на деца за осиновяване, сега отдават предпочитание на националното, а не на международното осиновяване. Значи, недостиг на деца има и и още повече тези, които са за осиновяване, не винаги с предпочитание се дават на хомосексуални двойки. Това е друга тема. И сега, отново, ако се замислим за осиновяването, от една страна и, и ги равнопоставим с а, медицински подпомогнатата репродукция, ще трябва така или иначе, да се въведе категорично разграничаване между мъжа и жената. Понеже днес и най-либералните законодателства е, по отношение на, на хомосексуалните двойки, като това на Испания, на Швеция, на, на Холандия, съгласно а, които а, еднополови женски двойки допускат медицински подпомогнато възпроизводство, имат право на такова, тези законодателства не допускат същото за мъжките еднополови двойки. Така че при всичко това трудно би било да подминем въпроса за заместващото майчество. Нали? Ако се тръгне поначало е, по този еволюционен път. Най-новото е, развитие на британското законодателство, между другото, е много интересно. Поначало бе допустимо замесващо майчинство за двуполовите е, двойки. През 2005 година, мисля, се допусна е, еднополовото партньорство и вече е, в последствие се регламентира заместващото майчинство и за еднополовите двойки. Да, благодаря, благодаря ви. Сега ще преминем към следващата точка за взаимното признаване на защитните мерки по гражданско-правни спорове. Имаме само един докладчик от Европейския парламент, госпожа Сесилия Викстрем от а, Комисията по правните въпроси на парламента. И след това един външен докладчик, господин Маринхо съдия от апелативния съд на Лисабон. Dear colleagues, Скъпи колеги, уважаеми госпожи и господа, моля да извините госпожа Първанова и господин Лопес и Сторис Уайт, които знаят, че биха искали да са тук, но се наложи да а, отменят а, своето участие поради заболяване, но аз съм изключително удовлетворена да бъда тук и да обсъдя с вас тази изключително важна законодателна мярка, регламента за взаимно признаване на мерки за осигуряване на правна защита по граждански дела. Но това не звучи кой знае колко привлекателно, обаче е много значимо. И е от огромно значение, според мен, за европейските граждани приемането на законодателна рамка за правата на жертвите ще продължава да се стреми да осигурява защита на всички жертви, независимо от тяхната националност или мястото на извършване на деянието и най-широка закрила на територията на Европейския съюз. В самото начало бих искала да ви припомня, че това предложение се корени в разпоредбите на директивата за Европейската заповед за защита, която обхващаше целия спектър от действащи мерки в държавите членки независимо от е, естеството на органа. Независимо дали става дума за гражданско-правни или наказателно-правни въпроси. В някои от държавите членки тази уредба е гражданско-правна или административно-правна и не наказателно-правна. И там бе взето решение да има отделен механизъм за признаване на тези заповеди по гражданското право и обединяването на различните инструменти. Тук говорим за гражданско-правни и наказателно-правни а, мерки, които да бъдат обединени и това би дало възможност на гражданите да пътуват свободно из целия Европейски съюз по силата на член 3 от нашите договори. Нашия принос към текста на комисията се основаваше на основната цел, а именно бързо, простено признаване и там, където възможно, принудително изпълнение. С оглед е, да постигнем тази цел, ние внесохме няколко важни предложения. В нашите изменения към първоначалния текст на комисията ние предвиждаме възможност за държавите членки автоматично да привеждат в изпълнение тази заповед, издадена от държава членка, при представянето на съответното удостоверение от е, първоначалната страна. Смятаме, че по този начин ще бъде осигурена голяма защита на потенциалните жертви, ще опрости административните производства и ще гарантира защита на лицата, независимо къде пътуват те и при какви обстоятелства. Нашето предложение, освен това, ние застъпваме идеята да бъде създадена европейска база данни за мерките за защита и съответните удостоверения. По наше мнение, така бихме гарантирали е, сигурен и бърз достъп на националните компетентни органи до информация, който пък от своя страна ще гарантира а, бързо справяне с евентуалните трансгранични заплахи лицата под защита, които не говорят езика на страната, в която а, протичат производствата по тази мярка, биха имали достъп до превод писмен и устен. Цялата тази информация и помощта, която бива осигурена на защитеното лице, също ще е съобразена с потребностите на въпросното лице, като тя ще бъде достъпна и разбираема за него. С оглед на това да бъдат ограничени а, административните етапи сме обърнали внимание на въвеждането на стандартни матрици на типови документи, чрез които ще се избегне необходимостта от превод и съществено ще се ускори процеса на признаване. И така, аз смятам, че като заменям двамата специалисти от нашата комисия, е, ще дам сега думата на господин Карлос Демело Мариньо, който е съдия от апелативния съд в Лисабон е, да ви осведоми за политиката, която е основа на този документ. В момента се подготвя тристранната среща с комисията и съвета и всички заинтересовани институции, като надеждата е на първо четене да бъде постигнато е, споразумение и това е един от нашите приоритети. И с тези няколко думи смятам, че аз очертах основните елементи на предложението. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и ще допълня казаното. Благодаря. Си, Сесилия, тут свит de парола, Благодаря, Сесилия. Веднага Давам думата на господин Карл Замело Мариньо, съдя от Вазивния съд в Лисабон. Благодаря за отправената към мен покана. Обеден съм, че е, регламента ще бъде изключително привлекателен, много секси. Освен това ще бъде и много полезен, тъй като той е конкретен е, начин за подпомагане на гражданите – този регламент го а, е, прочетох за първи път и се сетих за едно място в Италия, леко, е, а, 2003 година, месеца беше септември. И Министерството на правосъдието на Италия и комисаря по правосъди... правосъдието бяха пристигнали в този град, за да представят един регламент. И Министерството на правосъдието каза тогава, че това е едно международно усилие. и Освен това, спомена, че регламентът ще сложи край на отвличанията на деца в Европа. Тези обаче изявления, заявления се оказаха неверни. Най-важното нещо, свързано с регламента, изостана някъде назад. 2001-2003. Това бе направено в Брюксел и доколкото знам в е, човешката история за първи път бе сложен прът в колелото на процедурите за признаване и на отвличанията на деца и признаването на правата. Дори и държавите с федерално устройство не правят онова, което започна Европейския съюз да правя, именно да изпълни целите на договор от Амстердам. Този регламент бе вдъхновение за много други такива документи, заповеда, заповедта за принудително изпълнение в Европа, например, задълженията по изплащане на осигуровките, на издръжката и така нататък. Много, много други документи. Ако добавим тук и прекия контакт между съдиети, ето ви основата на изграждането на общата правосъдна система през първата декада. Този регламент всъщност прави нещо очевидно и нещо, което липсва. А именно, отправя се призив да се използва натрупаната динамика за процедурата за а, признаване, обръщане внимание на гражданско-правните мерки за защита на пострадалите от престъпление, на защитни, мерките за защита по гражданско-правни дела. Очевидно е, че само ако имаме хоризонтално въведени правила, бихме могли да постигнем конкретната цел. А именно, хората да извлекат, извлекат полза от мерките за защита. Ако това не бъде направено, ще преминем към инстинктивни решения. И така, този проекторегламент всъщност създава възможности за лица, които са под заплаха, да се превърнат в потърпевши от някакъв вид престъпно деяние. От друга страна, обаче, ефективната закрила през граница би могла решително да повлияе на съдебното производство. Защо? Защото тогава ще имаме а, свободен достъп до правата си в хода на производството. Това би имало много силно възпиращ ефект срещу а, престъпността и допълнение – осигуряване на годни доказателства. Така че ако това не го наречете секси, не знам какво е секси. Поне така стоят нещата сега. Гражданско-правната защита носи своите ползи. Мерките се прилагат много по-бързо, процедурата е улекотена и в някои а, обстоятелства има по-голяма автономност. Това са мерки, които се постановяват от гражданските съдилища, които ограничават едно лице да не извършва определена дейност или да използва определени помещения. Има традиции в гражданско-правната материя. Тя може да предвижда разширяване възможността за упражняване на определена дейност или пък изключителното ползване на определени помещения. В едно изследване, което бе направено преди да бъде подготвен проекто регламента, бе стигнато до заключение, че много държави членки вече са въвели вътрешни правила за мерки за защита, което още веднъж потвърждава, че е необходимо да бъдат намерени начини за изпълнение през граница на съответните постановени мерки за защита. Нашето предложение за регламент е вградено в поредица от документи, които бяха обнародвани през 2011 година, както знаете. Тези документи свързват съобщението за засилване защитата на пострадалите, предложението за директива, която да въведе минимални стандарти за правата на пострадалите от престъпления, също така и пътната карта за укрепване на правата на жертвите, най-вече тези, които са а, в наказателно-правно производство. Като имаме предвид всичко това, това е един голям тласък за намиране на отговори на мнозинството от проблемните аспекти по гражданско-правни дела. И необходимостта да се извърши пренос на, мер... на мерки от една страна в друга за да бъдат те достъпни за гражданите. Целите. Генералната цел на този текст е да се предотвратят излагането на лицата на рискове, да се печели време. То е от голямо значение. Става дума за закрила на жертви, които в някакъв момент могат да се превърнат в а, жертва на криминално деяние. Така че пестим време, печелим време. Как печелим време чрез това предложение и как се обвързва то с примера, който дадох в началото? Защото се въвежда един документ, едно удостоверение, нещо като еврото, което осигурява свободния обмен на съдебни решения и постановления. Т.е. те могат да бъдат изпълнявани насякъде в Европа и да осигурят незабавна закрила на пострадалия. Това е основополагащо. И върху това стъпва цялата е, архитектура на предложението. Има и друг основополагащ инструмент в това предложение. Или по-скоро възможността за разширяване на приложеното поле на мярката. Например, в моята страна имаме добра система, поне що се отнася до писания закон, за задължаване на лица да носят електронни гривни за проследяване – това са лица, които потенциално биха могли да притискат или да упражняват натиск върху други лица. Ако в Белгия няма такава система, ако е на лице въпросното удостоверение, потенциалната жертва би могла да изиска в Белгия да бъде приложена подобна мярка, а, за да се пристъпи към изпълнение на съответното съдебно решение за закрила. Ето това ни доказва, че нямаме симетричност в Европа по отношение, отношение на заповедите за закрила и на изпълнителните листове. С други думи, това предложение може би полага някаква разделителна линия, слага точка на проблема и цяла Европа би могла да въведе единни структури за закрила на пострадалите лица. Това е нещо, което трябва да бъде добре обмислено, за да могат гражданите да се радват на еднаква закрила. С други думи, текста ни предлага генерален отговор на трансграничните проблеми, прилагането на решенията през граница. Е, каква е ползата от гледна точка на правната практика? Когато имаме заплаха за, да речем, стоки, можем да открием решения в бъдещата структура на регламента. Много е важно но логиката е една и съща за всички регламенти. Тоест, ограничаваме основанието за отказ. Ако това не е признато, то тогава няма да се уважава изискването за изпълнение. Може да има изключение от правото, само когато имаме стълкновение на правната уредба. Тези неща са добре уредени в. могат да бъдат добре уредени в регламента и да се въведат съответните правила за отказ от изпълнение. Още едно важно нещо, понеже говорим за бързина и пестене на време преодоляване на формализирането на процес. Да не се изисква специална формална процедура за прилагането. Всъщност, правилата за прилагане, нещо, което се преценява от съдиите, и решението е добро, така както е направено в а, предложението. И най-накрая, още нещо, кое, нещо, което е заимствано от логиката на сътрудничеството по гражданско-правни дела в Европа. Формулярите, които са необходими да имаме едино, единни правила, бързина, и затова е важно да се използват различни формуляри. В моето проучване критикувам някои от решението, но най-общо предложението е добре структурирано и е, няма повече да разваля е, вашето впечатление за привлекателността на това предложение. Е, много ви благодаря, господин Мариньо. Виждам, че има хора, които искат да вземат а, думата по а, гражданско-правните въпроси, но нека сега преминем към правна защита на пълнолетни лица в трансгранични ситуации. Самолетът ми трябва да излети след малко. Ако ми позволите съвсем накратко аз да направя своето представяне. My name is Anne Holmlund. I'm member of parliament in Finland. Аз съм Ане Холм и съм член на парламента в Финландия. Mekanismi, jonka avulla yhdessä maassa annettu suojelumääräys tai lähes... Ще кажа няколко думи за подобряване на ситуацията на жертви на престъпления. Защото а това, което виждаме, има разлика при признаването на тази защита. Какво се случва в Финландия? Има едно много ясно правило, трябва да има връзка с дадено престъпление. Предишната директива не покриваше този въпрос, но в момента нещата са уеднаквени в целия Европейски съюз. Финландия се надява преговорите да продължат по същия начин добре в Европейския парламент. Искам да се спре на следното. Приложението на този, прилагането на този инструмент може да се затрудни, защото едно лице, което представлява заплаха за друго лице, не, не знае какви са разпоредбите в другите държави и самото лице, застрашено лице, не знае къде и как може да бъде защитено. А ние, Финландия, т.е. ще излезе с едно предложение и то ще бъде предадено на всички делегации. А сега преминаваме към следващата точка. Защита на пълнолетни лица. Е, двама са ораторите. Уважаеми е, депутати, уважаеми експерти, благодаря, че ни поканихте на този семинар. Ние с удоволствие използваме всяка възможност за сътрудничество с вас. Най-напред ще говоря за е, Хакската конвенция 2000, а колегата ми ще говори за Хакската конвенция от 1996 година. Ако погледнем нещата отвън, ще видим, че е много навременна дискусията за Хакската конвенция. Тук става дума за защитата на пълнолетни лица, но това, което а, не се вижда е, че а през зимата нещ... става студено, има много заледени улици, които представляват заплаха за възрастните хора. Всички ние остаряваме и това за нас става предизвикателство. Какво се случва? Възрастните хора предпочитат да отидат на юг, където е по-топло през зимата. Тоест, те се движат из Европа те са мобилни, но и напускат Европа. Както ни казват експертите по климата, зимите стават по-студени и нашите възрастни хора отиват в Марокко и в други топли страни. Като остаряваме, губим много от качествата си. Когато това се случи, трябва да знаем а, как могат да бъдат защитени нашите интереси като възрастни граждани и как решенията на съответните компетентни съдилища могат да бъдат признати. Е, трябват ни тогава представители, пълномощници, които да защитават нашите интереси, интересите на нашето, на нашето движество, движимо и недвижимо имущество. Именно Хакската конвенция се занимава с тези въпроси. Господин Фринстон, Фринстон ще каже, че конвенцията не е съвсем е, перфектна, защото някои неща не са уточнени, е, но понякога недостатъчната, не пълната дефиниция е предимство. Защото е трудно да уточним в пълнота е, мерките за защита. Понякога Един съдя а, разглежда даден казус, излиза създадено постановление, създадено решение и трябва това решение да му се доверим, трябва да му бъде признато в друга държава. Естествено, има предпазни клаузи в конвенцията и те именно осигуряват правилното правоприлагане и признаване на решенията. Има е, шест е, страни по конвенцията Чехия, Шотландия, Шотландия и други. Седем е, държави се е подписали. През 2008 година бе взето решение на съвета, което препоръчва е, държавите, които не са подписали конвенцията, да я ратифицират. Да я подпишат. Е, копие на това решение ще бъде изпратено до Европейски парламент и до експертите. Така че има нужда от тази конвенция, има нужда от регулиране на материята в Европейския съюз, но е нужен и международен инструмент, който да действа и извън Европейския съюз, защото възрастни хора, които могат да си го позволят, отиват, напускат Европейския съюз и отиват в топли страни, където прекарват времето си пенсионирането си. Смятам, че някои неща наистина трябва да се случат в Европа. Ако имаме института на пълномощника, ако се въведе той, това би било една добра стъпка, ако този институт се включи в конвенцията, това би било добре, има нужда от него. Някои юрисдикции познават този институт, например Франция. Във Франция е познат, в Германия е познат този пълномощник, този наставник в Швейцария. И смятам, че това е един много важен елемент, който ще помогне за прилагането на конвенцията. Идвайки от държава, която в която движението на хората от студените ареали към топлите ареали е, е много актуално. Аз знае колко е важна тази материя. Ви помоля, госпожо, да спазите даденото ви време, понеже доста позакъсняхме. Да, да, благодаря. Аз само ще добавя съвсем накратко няколко неща във връзка с конвенцията от 2006 година на ООН за, за лицата с увреждания и Хакската конвенция от 2000 година. Както вероятно знаете, конвенцията на ООН от 2006 е най-новата тематична конвенция за правата на човека на ООН. И най-общо целта на конвенцията е такава, цитирам, да утвърждава, закриля и гарантира пълноценното и равно ползване с всички човешки права на всички лица с увреждания да утвърждава зачитане на тяхното достоинство. Край на цитат. От приемането на конвенцията тя е подписана от 155 държави и 127 е, договарящи страни от цял свят. Всички държави членки са подписали конвенцията от 2006 година, 24 държави вече са я ратифицирали. Според нас Хакската конвенция от 2000 година представя ценна възможност договарящите по конвенцията от 2006 година да изпълнят някои от широко формулираните общи задължения по конвенцията на ООН за лицата с увреждания, попадащи в предложеното поле на конвенцията от 2000 година. Вече бе дадена общо, обща характеристика на конвенцията от 2000 година. Тя предвижда по-висока степен на, на закрила и правна сигурност за уязвимите пълнолетни лица е, в трансгранични ситуации. Кои са елементите на конвенцията от 2006 година, които се обезпечават от конвенцията от 2000 година? 18 член Свобода на движение и гражданство, 32 член Международно сътрудничество, 12 член еднаква правосубектност, по-нататък разпоредбата за автономията и достоинството на лицата с увреждания, 25 ти за здравеопазването, 13 за достъп до правосъдие. Та в заключение ние приканваме държавите членки на Европейския съюз да се занимават с въпроса за взаимното преплитане и обезпечаване на двете конвенции с оглед на ратифицирането на конвенцията от Хага от 2000-та година. Веднага давам думата на следващият докладчик. Господин Фримстон, моля ви също така да представите дружеството, фирмата, от която сте. Благодаря ви, госпожо председател. Аз съм пределно благодарен на Европейския парламент за отправената ми покана. Е, щеше ми се накратко да ви запозная с практическия си опит от Великобритания и оттам нататък да направя два извода. Правоспособността е много е, е, сложен въпрос, понеже това не е отделна правна категория лица за различни правни действия се е, изисква различна степен на правоспособност. За встъпване в договор, съответно, или пък за регламента по унаследяването, правоспособност да се оформи завещание и тази правоспособност се регламентира от съответното наследствено законодателство. Хакската конвенция е отлично наистина допълнение към свода на международното частно право в тази област и третира аспектите на защитата или, или закрилата дава възможност обичайните норми за подведомственост, приложимо право и признаване и изпълнение да се приложат за мерките за защита. Освен това, конвенцията задава норми за приложимото законодателство, що се отнася до представителството или различните форми на упълномощаване. В Великобритания, Шотландия Тоест, Великобритания е ратифицирала конвенцията от името на Шотландия, но за съжаление все още не и от името на Англия и Уелс. Във вътрешното ни законодателство обаче действат аналогични норми и има много казуси, в които възможното въздействие на конвенцията е разгледано. Аз вероятно обаче би трябвало да заимствам от Филип казаното от него, че Хакската конвенция, както се спомена днес по-рано във връзка с пътно-транспортните происшествия, не е подведомствена на Европейския съд. И в тази връзка наистина е необходим е, европейски регламент. Възможността да се опълномощават лица е, с е, сила и действие навсякъде в Европейския съюз е почти несъществуваща. Не се осигурява признаване на пълномощното, може ли да се гарантира приемане на едно пълномощно. Не сме съвсем сигурни какво означава това, последното. Така или иначе, в Европа по-настоящем пълномощните може и да са действителни, но да се докаже пред съответния орган е, в другата страна, че пълномощното е действително, е крайно трудно. Така че апелирам към вашата комисия, към Европейския парламент и към националните парламенти да се постараем всички, да направим всичко възможно, колкото се може държави членки да ратифицират тази конвенция. Тя е крайно полезна. Аз почти би казал, че е секси. Но, наред с това, мисля, трябва да помолим комисията да обмисли регламент, е, който да въвежда е, европейски документ или свидетелство за упълномощаване или пълномощно, е, което да е в оборот между пълнолетните лица в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря ви. Това бе последния доклад в тази част. Всъщност, остава още да чуем от Фиорини от факултета по право Данди. Е, за да ни доведе до, до края на тази тема. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да спазя времевия регламент от 10 на минути. И, е, е, благодаря на правната комисия и я поздравявам за организирането на този семинар. А сега ми позволете да продължа на английски язик. Еволюцията на европейското семейно право, както знаем, е впечатляваща. Нека споменем само, че през 2000 година единствените действащи норми бяха свързани с задълженията за издръжка по Брюксел, по конвенцията. А днес имаме едно широко ветрило от специфични норми на семейното право, действащи в Европейския съюз, подготвят се и много още такива норми. Както вече чухме днес, има области на семейното право с международен елемент, които се регламентират от националните уредби. И за да се довърши европейското правно пространство, какви трябва да бъдат поредните инициативи в областта на, на семейното право? Бих искал да спра вниманието ви на, на няколко възможности. Първо, разбира се, е възможно да бъдат прияти общоевропейски актове, на основата на 81 член от Лисабонския договор. Но както знаем, е, що се отнася до семейното право, е, е предвидена е, особена законодателна процедура с единодушие на съвета и след допитване или вземане на становището на Европейския парламент. В някои случаи обаче може да се е, прибегне и до пасарелна клауза, е, т.е. да се даде възможност да се приложи обичайната е, или обикновената законодателна процедура. Втората възможност е да бъдат обхванати, да бъдат приети актове, които не са приложими навсякъде в Европейския съюз, а само в някои държави членки договорното право на Съюза дава възможност група държави членки да пристъпят към засилено сътрудничество помежду си и ако това стане, то би трябвало да се приложи също особена законодателна процедура, пак с възможност за една предлагане на една междинна или свързваща клауза, малко по-различна от така наречената пасарелна. Та, първо можем да започнем от 81 член 3 линея първи абзац, особена законодателна процедура. Е, значи по семейноправни въпроси се изключва процедурата на съвместно законодателно решение. Е, всички сме наясно, че особения статут на семейното право се дължи на, на особената деликатност на тази материя и на е, солидните, е, непоклатими национални традиции в тази област. Правилата обаче на процедурата е, за допитване могат да бъдат поставени под съмнение в редица аспекти. Например, е, имайки предвид огромното значение на материята за европейските граждани, не би ли следвало техните представили да бъдат частично или изцяло включени в процедурата. На второ място, изискването за едично гласуване в съвета може да възпрепятства развитието на семейното право. От една страна, това се дава възможност на едно блокиращо мълцинство, да отстоява отделни национални интереси. Е, подобни примери можем да видим в, е, във връзка с Рим 3. От друга страна могат да се породят е, незадоволителни резултати, които да са в разрез с фактическата политическа цел. Инак казано, 81 3 първи може да се окаже по-голяма спънка за развитието на европейското семейно право от, от всички други. И ако е така, не би ли следвало да се настоява за преминаването към пасарелната клауза като альтернативно разрешение? Съгласно втория абзац, от първа линея от 81 член, съветът единодушно след допитване до Европейския парламент може да определи аспекти на семейното право с трансграничен елемент да бъдат регламентирани по обикновената законодателна процедура, което съответно предполага по-висока степен на междуинституционален диалог и квалифицирано мнозинство в съвет. Разбира се, първо можем да си зададем въпроса дали намаляването ролята на държавите членки в една толкова деликатна правна област със своята, своите културни оттенъци, не би следвало да се отхвърля по принцип на основанието, че Съюзът следва да бъде единно пространство на свобода, сигурност и правосъдие по отношение на различните, разнородни правни традиции на отделните държави членки. Аз не бих стигнала до там. Отслабването на суверенитета на държавите членки не бива да стига до крайност. Пасарелната клауза по трета алинея от 81 член предвижда единодушно гласуване в съвета и утвърждаване от националните парламенти, всеки от които може да упражни правото си на вето. Та, ако един правен европейски акт се разглежда като особено посегателство срещу политиката на определена държава членка, тя би могла да възпрепятства прилагането на пасарелната клауза, било то в съвета, било то чрез ветото на националното си законодателно събрание. По втория въпрос, ако по принцип приемем пасарелната клауза, е дали има някои части на, на, на семейното право, които не се поддават на регламентиране чрез обикновена законодателна процедура. Отговорът на този въпрос не зависи в такава степен от конкретната регламентирана материя, а от съдържанието на конкретната предлагана мярка. На мен ми се струва, че редица са материално-правните области, било то в семейното, в имущественото или облигационното право, които които не биха се поддавали на, на пасарелна клауза. Това, че е, е, правното съдържание е от смесен характер, не означава, че би било по-трудно да се приложи пасарелната клауза. Това не прави материята по-деликатна от еднородната по съдържание е, семейно-правна област. Така че прилагането на пасарелната клауза и душното и приемане следва да зависи от конкретното съдържание на акта – Пасарелната клауза може да бъде повече или по-малко подходяща, в зависимост от степента, в която област, която е вече частично хармонизирана, например чрез практиката на Европейския съд или чрез международно правен акт, се подава на регламентация. Трябва да добавя обаче, че прилагането на обикновената законодателна процедура би следвало да се, да се насърчава и в случаите, в които предлагания акт изрично или негласно утвърждава принципи, които вече са приети или са поне приемливи за всички държави членки. Опитът сочи, че това далеч не винаги е така. Съответно възниква следващия въпрос. Когато не могат да бъдат приети общоевропейски актове, дали да не се пристъпи към засилено сътрудничество? Договорите съдържат не по-малко от 10 е, разпоредби за засиленото сътрудничество, е, включващи дълги списъци от условия, които трябва да са на лице, за да се пристъпи към засилено сътрудничество. Дори когато тези условия е, са на лице, прибягването до засиленото сътрудничество не става автоматично. То става по предложение, по преценка на комисията, което пък да се одобри и от съвета, и от парламента, и на мен ми се струва, че подобно задействане на засилено сътрудничество е, може да стане само след внимателно проучване на два аспекта. Първо, засилено сътрудничество трябва да бъде действително последна мярка. И второ, наистина да води до постигането на целите на Съюза. Една от трудностите тук е, че договорът не определя е, недвусмислено понятието последна мярка. Можем да си представим положение, при което определена цел на даден акт може да бъде постижима чрез няколко альтернативни и вероятно еднакво пригодни политически варианта. Да вземем единия от тях е, като твърде амбициозен е хармонизацията, но пък друг политически вариант може да бъде по-консервативен, по-умерен -по и, и двата варианта да водят до същата цел. Ако мярката разчита на първия вариант и така накрая ще се провали, дали засиленото сътрудничество по първи вариант би могло да се смята за, за пригодно, за, за компромис. И не следва ли да се потърси альтернативно предложение възоснова на втория, по-умерения политически вариант? Всички тези въпроси красноречиво свидетелстват за, за напрежението, за противоречията, с които изобилства засиленото сътрудничество. Дали да се приоритизират норми, които биха могли да постигнат повече или по-малко за едни, за определен кръг европейски граждани, или пък да се отдаде приоритет, приоритетно значение а, на други норми, които биха постигнали по-малко, но пък за повече европейски граждани. Накрая само да подчертая две неща. Лесно се забравя, че по 20 член от Лисабонския договор се разглеждат две различни цели. Целите на акта от една страна и целите на съюза от друга. Целите на един акт следва да обезпечава целите на съюза. Това е първо. Второ, и това наистина последно, настойчивото прибягване до засилено сътрудничество твърде трудно може да се защити в областта на европейското семейно право. Не говоря за принципите, а за последиците, най-вече в тази област. Пролиферирането на многообразни и противоречиви подходи би породило нова, правна несигурност. Независимо от това, че правната сигурност е основа на общото пространство на правосъдие и справедливост. Следователно, засиленото сътрудничество би накърнило една от основните цели на Съюза в тази област. И следователно, според мен, засиленото сътрудничество е, може да се, да се приеме в действително изключителни случаи. Благодаря. Merci. Euh, donc... Благодаря. Имаме време за, за дебат. Тези, е, които желаят да вземат думата. Във всеки случай трябва да ви обърна внимание, че имаме. Вече сме с 25 минути назад. А някои от вас вероятно трябва и да пътуват, да, да хващат влакове и самолети. Но разбира се, няма да ви бъде отказана думата. Не, не, госпожа. Очевидно не. Благодаря ви, госпожо. Половин минутка. Бих искал само да подчертая, че конвенцията от 2000-та година е логична последица от конвенцията от 96-та година на миналия век за защитата на децата. Нейното действие изтича след 18, т.е. Едната конвенция се прилага до 18 годишна възраст, другата конвенция след 18 годишна. За непълнолетни, съответно за пълнолетни, двата текста са твърде подобни, преследвайки почти едни и същи цели. Имайки предвид, че много държави през последните години полагат сериозни усилия за изпълнение на конвенцията от 1996 година, бихме ги насърчили тутък си, след като свършат тази работа, да пристъпят към изпълнението на конвенцията от 2000 година. Размисълът вече е проведен, доколкото конвенциите са аналогични, е, може много, е, с много малко усилия да се приложи и конвенцията от 2000 година. А, благодаря, благодаря ви за това важно уточнение. Така, ще отстъпя сега председателството на госпожа Катерин Сапоне. Тя ще председателства последната работна секция. И а, се извинявам, а, а, колега, а, че ви отстъпвам председателското си място с известно закъснение. Надявам се вие да се справите по-добре от мен. Uh, good afternoon. Um... Добър ден, добре дошли на третата и последна секция на този семинар по гражданско-правни въпроси и свободата на движение. Ще кажа няколко думи, след което ще продължа да председателствам и ще изслушаме докладчиците за вечерта. Тъй като това е последно заседание на един твърде дълъг ден, надявам се, че ще слушате и ще се възползвате от експертните знания на нашите лектори. Няколко встъпителни думи ще кажа. Често дебатът за гражданското състояние се обвързва с самоличността, гражданските права, регулирането и признаването на лицата от държавата и обществото. Често това признаване е свързано с а, културните норми, обичаи и промените в законите често стават много бавно но промените в начина на живот и работа през граница е част от европейския проект и нашата действителност и европейските граждани и техните семейства се изправят е, пред едно огромно многообразие – от а, е, разпоредби за гражданското състояние, което се оказва твърде обременено и тежко и гражданите на Европейския съюз не могат да се възползват напълно от правото си на свободно придвижване. Това може да засегне тяхната самоличност, семейства, заетост. Правата на човека. Разбира се, трябва да бъдат балансирани с необходимостта да се води битка, да се противодейства на измамите. На това ще се спрем след малко. В Ирландия имаме вътрешно право, което всъщност в момента се а, разработва по отношение на браковете по сметка, когато имаме такива бракове между граждани на държавите членки и граждани на други държави. Имаме 350 хиляди такива международни бракове в Европейския съюз всяка година и това засяга доста хора. Моето лично мнение е, че всички тези въпроси са основополагащи. Аз съм гражданин на Ирландия, на, а, също така съм гражданин на САЩ, живея в Ирландия с съпруга си доктор Гелиган и трябваше да бъде признат моят брак с доктор Гелиган в съдебната система, но нашата, а, нашия брак е всъщност озаконен според канадското а, законодателство, тъй като там това бе единственото място, където можехме да встъпим в брак, без да бъдем изправени пред правни пречки. И ако а, лицата, които са сключили брак и напуснат територията на страната, където е сключен а, брака, ще имат проблеми. Това може да е проблем за а, хора, а, които са сключили еднополов брак, както това е възможно в а, Белгия. Така че гражданското състояние е, предвижда много по-малко права, отколкото в а, Белгия, което уронва тези права. Като сенатор и законодател в Ирландия често се сблъскам с въпроса за признаването на пола на хора с променен пол – и ние сме една от малкото страни, Ирландия, в която не се признават тези лица. Еднопол, а, хомосексуалистите а, също имат проблеми. Има над 12 милиона а, хора също, до, които работят и учат в страни, чието граждани не са гражданското състояние си остава в компетенциите на държавите членки, независимо от това и как прилагат тези компетенции. Е необходимо да има европейско право, а, тъй като гражданите на Европейския съюз имат право да се придвижват и да се заселват навсякъде в съюза. Та предвид всички тези препятствия и бъдещото развитие на вписването на гражданското състояние ще направим ето тази дискусия. И сега най-напред ще дам думата на доктор Мариолина Или Антонио, която е правен сътрудник, съдружник в Мелио, Брюксел. И а, тя ще ни представи гражданското състояние в Европа и най-належащите проблеми и предстоящи действия в тази посока. Благодаря. Благодаря за тази покана. Благодаря, че започнахте с, най... с описание на най-важните проблеми. Всъщност, мнозинството от присъстващите хора тук са в ситуация, в трансгранична ситуация. Е, трансгранична ситуация се получава, когато някой живее в чужбина. През 2010 година 12 милиона, повече от 12 милиона е, души са живели в чужбина. Но такава ситуация може да се получи, ако някой дойде в Брюксел, за да посети Европейския парламент или да участва в конференция, или по щастливи или по-малко щастливи поводи, например посещение на дъщеря или син, които раждат в чужбина или умират в чужбина, или пък а, може да работят в чужбина. Един от пет от пет хиляди 100 000 човека пътуват всеки ден, за да работят на друго място. През 2010 година 19 милиона граждани са били туристи в друга държава членка. Извинявайте, 90 милиона а пък други са пребивавали в чуждестранна болница. Така че има много голямо разнообразие на трансграничните ситуации. Във всяка от тези ситуации гражданите, всеки от нас може да има нужда от документ, удостоверяващ гражданското му състояние, свидетелство за раждане, за брак и така нататък. Ние знаем, всеки се е сблъсквал с такива документи и е много важно да имаме достъп до различни услуги вследствие на тези удостоверения, например право на безработни. Гражданите, когато имат нужда да им се издаде такова удостоверение, могат да се сблъскат с пречки. Ние, нашето бюро, Миля, започна да изследва, да анализира най-големите пречки и проблеми на европейските граждани, когато трябва да се справят с проблеми, свързани с удостоверяване на гражданското им състояние. Ние направихме е, преглед на съдебната практика в Европейския съюз и сравнихме националните законодателства и съдебната практика в определени държави членки. На тази база ни идентифицирахме най-важните пречки, стоящи пред гражданите на Европейския съюз в трансгранични ситуации и ние се опитахме да излезем с някои препоръки за Европейския съюз – които в момента са в европейска компетенция. Какви са основните резултати от изследването? Първият проблем, който уточнихме и с, кой, с който се сблъсква всеки от нас в трансгранична ситуация, е уточняване на место на, на местоиздаването на, гражд... на удостоверение за гражданско състояние. Например, в Италия, в Италия аз трябва да получа е, свидетелство за раждане на моя баща, който е роден в Германия. Значи, първо трябва да се уточни мястото, където баща ми е, живял, е роден или където е живял през по-голямата част от е, живота си или където е починал. Аз може да не знам а, е, начина по който Германия регулира и пази своите документи, свои архиви. Всяка държава членка има естествено своите правила за архивиране на документи, но аз като чужденка трябва да видя къде е този документ. Това ще ми струва много време, пари и усилия. Какво може да направи Европейския съюз, за да улесни една такава ситуация? Най-напред да поощри държавите членки да информират гражданите за критериите, които се използват във всяка държава членка, за това къде се архивират документите. Това може да се направи чрез вебс, чрез интернетни страници или пък може да поощри държавите членки да създадат пунктове за контакт на национално равнище, които да дават информация за гражданите как се архивират документите. Тоест, значи, а, могат да се направят интернетни страници или служби. Нека, например, да знам къде е издаден документ за гражданско състояние, където се държи документа за гражданското състояние. Следващия проблем обаче е как да се изпрати този документ. Да речем, аз и моят партньор, искаме да се оженим в Белгия, но ние сме италианци и ни трябват свидетелство за раждане. Единственият начин за мен да получа италианско свидетелство за раждане е да отида в Италия, да, от, отида в града, където съм родена или където е издадено свидетелството, да се върна в Белгия и да предам свидетелството на белгийските власти. Това естествено струва много пари и време. Това е трудно за европейските граждани. Всякаква препоръка, всякакви препоръки по този въпрос, как да се изпращат документите между държавите членки, ще намали тежестта за гражданите, а в същото време ще трябва да се поддържа една добра си сигурна система за разпространяване на тези документи. Европейския съюз може да окоръжи използването на електронни платформи за разпространяване на документи. Европейския съюз може да помогне за създаването на тези електронни платформи или пък може да предложи използване на, съществуването, на съществуващи електронни платформи. Такова, такава платформа съществува, например, мрежата за разпространение на удостоверения за гражданско състояние или други подобни мрежи. ICCS, например. Когато знам къде е документа, той може да ми се изпрати. Но следващия проблем е формалното признаване на документа за гражданско състояние. Тоест, когато аз съм си получила документа, например свидетелство за смърт, е, получила съм го и Италианско удостоверение трябва да бъде при, при, признато в Германия. За, това, за тази цел трябва апостил и официален превод. Апостила и, пр, и превода се изискват от държавите членки, но в същото време те струват пари и време, защото много институции работят по този документ преди документа да може да бъде признат друга държава членка. По отношение на системата на апостили, мисля, че Европейския съюз може да окоръжи, да поощри една дискусия на равнище държави и членки и да се помисли за преодоляването на тази система на апостили. Може би в дискусията в последствие може да говорим за проблемите с фалшифицирането. Премахването на тази система имаше такива е, инициативи от конвенцията SCS номер 7. Така че има такава, такова движение към опростяване. Шест държави членки прилагат и Брюкселската конвенция, а има и много двустранни споразумения, т.е. всичко това са инициативи, които се опитат да преодолят апостилната система. Едно, альтернатив, едно альтернативно решение би било да заменим книжния апостил с по лесна система, с електронна система за апостили. Например, създаден е проект електронен апостил на базата на Хакската конвенция. И такъв един апостил може да се използва в подобни случаи. Европейския съюз може да поощри държавите членки да обменят добри практики за ефикасното функциониране на апостилната система. Също така, друга препоръка може да бъде да се намери техническо решение за и по-нататъчни дискусии могат да се проведат за намиране на альтернативни решения. Сега за преводите. Съществуват мултилингвални форуми, има конвенция която регулира материята в рамките на мултили, мул, многоезикови форуми. Като альтернатива би могло да се постави задача за създаване на един такъв общоевропейски форум, т.е сертификатите или удостоверенията за гражданско състояние може да не изглежда по един начин за Европейския съюз, но те могат да се публикуват, да, да има превода и да се признават в държавите членки. Когато един гражданин най-накрая при, по, получи признаването на документа, Следващата стъпка е да се признае съдържанието на документа. И отново тук имаме проблемите с апостила и превода. Затова тук са валидни същите препоръки. Проблемите с съдържанието, с признаването на съдържанието на документите за граждано състояние са уредени в материалното право. Например, е, в държавите членки има различни данни, които са, са заложени в, удостоверението за раждане. Например, френската система не признава италианските удостоверения за раждане, защото там няма всички данни. Какво може да се направи? Да се поощрят държавите членки да използват афитапец или да се улеснят, да се улесни обмена на информация между държавите членки, така че липсващи данни да бъдат добавени в последствие. Други различия, които представляват проблем за, съдър... за признаването на съдържанието, са, например, а, следните – удостоверение за гражданско партньорство на хомосексуална двойка може някъде да не се признае, защото съответната държава не признава тази, този институт. Както бе вече казано, компетенциите на семейното право са ограничени в държавите членки, така че може би допълнителна препоръка би било да се види какви възможности дават член 21 за функ... от договора за Европейския съюз. Парламента и съвета – чрез обикновената законодателна процедура могат да постановят правила, за които да улеснят свободното движение. Този член може да се използва и за последния проблем, а именно признаването не само на съдържанието на документа, но и за признаване на въздействието на документа. Например, двама италианци са се оженили в Холандия, мъже, и са се върнали в Италия, искат да използват данъчните облегчения. Но данъчните облегчения няма да им се признаят, защото те са хомосексуална двойка. променящото се отношение към общността ЛГБТ може да е, стъпи именно на член 21. Благодаря. Благодаря. Доктор Ел Антонио, това беше една много, едно много интересно изследване. Благодаря за това, че се съсредоточихте върху представяне и описване на решенията на проблемите, пред които са изправени европейските граждани. Както разбирам, има доста такива проблеми, проистичащи от законодателството. Следващият оратор е Дънкан Макнивен, председател на Международната комисия по гражданско състояние. Имате думата. За мен е удоволствие да бъда тук, въпреки че 6 без 15 и е една зимна вечер. Аз трябва да ви кажа, че тук не съм като представител на правителството на Обединеното кралство, който говори неща доста по-различни от това, което аз ще кажа. Аз съм тук като председател на службата за гражданско състояние, която е по-стара, отколкото аз съм роден в 1949 година. А, целта е всъщност да се подпомогне сътрудничеството и обмена на информация в областта на гражданското състояние. Към а, има няколко а, държави членки на Европейския а, съюз и други, които не са държави членки в а, които са присъединили към Международната конвенция за гражданско състояние. Ние отделяме особено внимание на точността на документите за гражданско състояние. Измамията са един приоритет за нас. Дълги е, години е, е, се развива активна дейност по превенция на измамите по гражданско състояние, но тук трябва да ви обърна внимание между превентивните действия, които често изискват тежка бюрокрация, много проверки, отнема време, средства. И нашата основна задача, която е да поощрим свободното движение и да улесним живота на гражданите, когато попадат в трансгранични а, ситуации, за а, които а, говори доктор Ели Антонио. Позволете сега да кажа няколко думи за естеството на измамите в областта на гражданското състояние. Има и статистически данни, чрез които научаваме колко нелегални иммигранти има в Белгия. Трудно е да се отговори на този въпрос, но несъмнено бройката се увеличава и се увеличава движението на хора в международен план. И естеството на тези измами също се променя. Що се отнася а, до измамите в различните служби по вписванията, тук няма да споменавам а, кмета на една такава служба, няма да го споменавам от коя държава е. Той е вписал собствената си смърт, за да избегне данъчното облагане. Но такива неща се случват, но основните измами са свързани с невярно съдържание на декларации по отношение на бракове, признаване на бащинство, аз имам две деца и те ми стигат, но има хора, които искат да отглеждат много повече деца и съответно подават фалшиви декларации. Фалшиви документи, подправени документи, особено актове за раждане и в Европейския съюз и извън него. И вече казах, е, че дълго е, време, от 1992 година всъщност, е, насам се провеждат активни мерки за противодействие на тези измами. Разчитаме на много експертни знания. Привлекли сме длъжностни лица от службите по вписванията а, имаме представители на държавата, нещо, което и аз правих преди да се пенсионирам. Също така и специалисти от университетите в цяла Европа, мога да спомена тук Гърция, Испания, Германия, по-конкретно, които са специалисти в областта на гражданското право. Имаме една Постоянна работна група през септември миналата година бе последното им заседание. За сега ще се срещнат отново през март месец. И измамите за тях са основен въпрос, неизменно присъстващ е, и през март 2013 година отново ще се занимаят с този въпрос. Ние събираме информация за видовите измами и за мерките за противодействие, които е, са се доказали като успешни или в, успешни в известна степен в различните държави членки нашата препоръка номер 9 от 2005 година, я споменавам, защото е, е от значение, описва характеристиките или реквизитите на автентичните документи с оглед да може лесно да бъдат разпознати подправените или фалшивите документи. Така че се занимаваме с прагматични неща. Но, за да е, бъде избегнат да, за да бъдат избегнати а, се сблъскваме с много ограничения. И в Обединеното кралство можем да кажем, че тук е виновно преди няколко години, когато вътрешното право а, ограничаваше а, семейните права и трябваше да се съобразим с постановените от съда за човешките права, постановените от съда за човешките права решения. Така че имаме и превентивни, и а, наказателни мерки, които, ако бъдат прилагане настойчиво, могат а, да доведат до определени резултати. Не мога обаче да твърдя, че това са съвършените мерки. Е, кои са текущите теми в е, е, работата ни? Две неща. Първо, нещо съвършенно очевидно, ние сме много дейни по превенцията на кражбата на документи за самоличност. Това е острието в нашата дейност. Проверяваме валидността на чужестранните документи за самоличност. Тук споменавам основните теми в нашата дейност, защото работим по изграждането на информационна система, която би могла да ни помогне да съчетаем превентивните мерки с мерки, които улесняват свободното движение на гражданието гражданите. Компютърната система може да създаде документ с електронен подпис в самата служба за посписванията в Шотландия или в Словения, да речем. И а, тази една система е много по-малко уязвима, отколкото а, документ, който има съмнителен а, происход и може да е бил подправен. Така че компютърната си май, е, система е превентивен а, след, средство за превенция и а, може да спомогне за свободното движение и доктор Ели Антонио също се спря на това. Надявам се, че това обяснение за нашата работа а, е, е било полезно. А, доктор Ели Антонио направи много полезно изложение. Не съм е срещал до сега. Е, имаме много дълъг е, опит е, в областта на гражданското състояние и бе изключително приятно да отбележим, че Европейския съюз излезе преди две години с зелена книга за гражданското състояние което е положително за комисията. В състояние сме да откриваме и нови форми на измами, да намираме мерки за противодействие. Разбира се, тези мерки за противодействие се променят, тъй като самите измами еволюират. И сме раздали предварително един документ, в който този елемент е засегнат. Аз а, натъртих на значението на информационната система и платформата, която се изгражда. И мога да кажа, че сме създадели, създали основната рамка, оперативната рамка, която ще спомогне за свободното движение на хора и ще спомогне за превенцията – това, което остава да се направи, е да а, се осигури политическа воля за преодоляване на някои от затрудненията, споменати вече от доктор Ели Антонио, и да се даде допълнителен тласък на работата на регистрите по гражданско състояние, за да може да се предотвратят измамите, а там където се случат да бъдат подвеждани извършителите под отговорност. Благодаря, надявам се, че не съм ви отечил до смърт. Съвсем не, господин Макнивен. Удивително представяне направихте. И искам да ви благодаря за начина по който в началото и в края на своето изложение ни припомнихте а, темата за измамите и работата на а, службите по вписвания, които всъщност се опитват да балансират а, две а, теми превенция на измамите и подпомагане, спомагане за свободното а, движение. И на второ място, а, вие съвсем естествено намерихте тази а, препратка а, към презентацията на доктор Ели Антонио и ни представихте един положителен а, прочит за а, информационните технологии и платформата, която а, разработвате. Може би тя вече се използва и разрешавате проблеми чрез нея. И а, а, този призив за проява на политическа воля наистина беше съвсем а, уместен. Но това е предизвикателство. Платформата, ако ми позволите сега да отговоря на имплицитно зададения въпрос, е на етап на а, изпитване и тя се съфинансира от Европейския съюз, за което сме много благодарни. И аз ви благодаря. Обедена съм, че ще има коментари или въпроси, но нека сега продължим с последния докладчик в тази секция. Това е доктор Божана Задравец която ще ни разкаже за документите за гражданско състояние и предизвикателствата пред службите по вписванията, които проистичат от правните несъвършенства. Ladies and gentlemen, I'm very grateful for the Благодаря ви, Госпожи и господа, аз много се радвам на възможността да ви представя проблемите, на които се надъкваме при регистрирането на гражданското състояние и издаване на съответните документи. Аз съм от Маримбор, втория по големина град на Словения и работя в местната администрация, в службата по гражданско състояние от повече от 25 години. Аз съм добре запозната с проблемите, следователно. А Европейският съюз е синоним на едно модерно, организирано общество. Ови не в областта на личното, на гражданското състояние. Разликите в регламентацията на гражданското състояние днес са по-големи дори от преди 20 години. Съществуват най-различни национални уредби е, на гражданското състояние и, по, и пораждат дискриминации и възпрепятстват свободното движение на хора в Съюза, е, е, възпрепятстват гражданите в упражняването на правата им различното законодателство, различните условия за пораждане и промяна на гражданското състояние, различните форми на подпомагане, различните условия за встъпване и прекъсване на междуличностни е, граждански отношения. Това, това са само малка част от е, препятствията, с които трябва да се съобразяват, е, да се примиряват европейските граждани. Аз ще ви дам само няколко примера за да се уверите е, в е, е, това. Проблемът за фамилните имена. За деца с родители, съответно в различни държави членки лице, което е променило името си в една държава членка, не може да наложи признаване на тази промяна в друга държава членка е, е ли, пълнолетно лице е, е, в еднополови партньорски взаимоотношения с друго е, лице а в друга държава членка се смята за а, е, самостоятелно едночлено домакинство. За да сключат брак, е, гражданите трябва да подават различни документи в различните държави и членки, в това число някои документи, които въобще не се издават от страната им по гражданство или по, е, по местораждане. Държавите членки не са подписали е, спогодби за премахване на изискването за легализация и, и, и изискват а, една от друга а, преводи, а, е, е, апостили е, и а, нотариални заверки. Държавите членки, които не са сключили двустранни спогодби пък за обмена на данни, не се известяват взаимно за настъпилите промени в гражданското стояние на свои граждани. Държавите членки и институциите на Европейския съюз би следвало да се стремят към премахването на проблемите по признаването на ем, гражданското състояние на физически лица – следва да си даваме сметка, че е спешно необходимо е, уеднаквяване на уредбата. Разбира се, процесът ще бъде дълъг, но имайки предвид, е, че проблемите е, в тази област са толкова тежки и неотложни, друго не може да се направи. Ти трябва да се действа максимално бързо. Трябва да се приемат няколко мерки, които, които поне отчасти да облегчат сегашното положение. Например, и аз ги изброявам по поред на осъществимост. Премахване на изискването за нотариално заверени документи. Държавите членки биха могли да приемат такава мярка възоснова на двустранна спогодба пряк обмен на информация за настъпилите промени в гражданското състояние. Информация, която самото лице би могло да представи. Мярката сравнително лесно може да се осъществи отново, стига държавите членки да се спогодят. Пряк обмен на данни между органите, които водят регистрите за гражданско състояние въвеждане на еднообразни форми за регистриране на стъпилите промени в гражданското състояние. Би могло, например, да се въведе формуляр, който да съдържа информация на официалния език на издалата документа страна и на английски език. Признаване на имената, придобити от гражданите в друга държава членка. Хармонизиране на буквеното оформяне на различните езици е, е, на, на регистрираното гражданско състояние. и признаване на гражданското състояние е придобито от, от, от лицето в една държава членка от всички други държави членки. За съжаление, Европейският съюз няма прерогативи да регламентира гражданското състояние и европейските граждани се натъкват на огромни проблеми предвид правната празнота тук едно възможно решение би било правомощията, прерогативите за, регулиране на, за регламентиране на тази материя да бъдат придадени от държавите членки на Европейския съюз. И разбира се, Европейският съюз по-нататък би следвало да заимства разрешенията от тези държави членки, в които гражданското състояние е регламентирано по максимално открит, достъпен и либерален начин. Като специалисти по гражданското състояние, ние приветстваме е, усилията на Европейския съюз. Е, Европейският съд вече е подчертавал в практиката си значението на равнопоставеността на, на гражданите по отношение на гражданското им състояние във всички държави членки уеднаквяването и либерализирането на уредбата на гражданското стояние в Европейския съюз е, е абсолютно необходимо с оглед е, зачитането на правата на човека и основните свободи на европейските граждани, както и с оглед е, придобиването, упражняването на присъщите за европейското гражданство права. Ето защо ние апелираме към Европейския съюз да се стреми към съвършенстване на уредбата, като изразяваме готовността си да сътрудничим и съдействаме е, по силите си. Наред с неотложно необходимото еднаквяване на уредбата на гражданското състояние, трябва да спомена без съмнение и следното. На лице е неотложна необходимост да се уреди взаимното признаване на документи, издавани от съответните държави членки, без да се изисква легализация и превод, както и неотложната необходимост е, да се регламентира прекия пряката размяна на документи за гражданско състояние между органи на държавите членки. Само това би било достатъчно значително да упростим е, положението за повечето от европейските граждани. За Европейската асоциация на е, е, длъжностните лица по гражданското състояние ще бъде удоволствие да участва с информация и експертни становища за постигане на решение на представените проблеми. Благодаря. Благодаря ви много отново, доктор Задравец. Отлично експозе, което много красноречиво допълва казаното от колегите. Аз а, а, особено приветствам акцента, който вие поставихте върху уеднаквяването на уредбата. Аз отдавна се питам при това, при сегашното положение нещата, какво означава да, да, да членуваш в една общност, било тук държава членка и като физическо лице. Наистина е необходимо да се създава все повече и повече обща територия, общо пространство. И определено нашите експерти тук подсказаха немалко решения на сегашните проблеми. И а, знам, няма да възразят в никакъв случай, дори ще се радват да чуят а, е, вашите въпроси, вашите мнения, ако посочите други проблеми, които те са пропуснали а, е, да развият, сигурна съм, те и на тях ще подскажат решения. Но, моля първо да, да поискате думата да, и да се представите. Колкото разбирам, представител на Европейската комисия, може би, иска да каже няколко думи. А, благодаря, госпожо председател. Аз съм а, госпожа Аста Мойнен, а, ръководя звеното в Европейската комисия а, в Генерална дирекция правосъдие в Европейската комисия по въпросите за правата на човека и и нека кажа, че много, много добра идеята на правната комисия на парламента да, да, да организира този, този семинар. Благодаря на ораторите. А въпросите, които разискваме тук през, на, на последното работно заседание, са, са ни много познати. И още от 2007 година е, ги проучваме. Значи, осведоменост, знание има. Сега следващият етап е да се намерят начини, които да са реалистични, осъществими не само технически, а и политически е, за преодоляването на констатираните проблеми. Е, работата на комисията на основата на Стокхолмската програма и план за действие е, включва излизането с законодателни инициативи, за упростяване на административните формалности. Е, това в съзвучие с е, казаното от госпожа Антонио. А втора една, друга, друга една инициатива имаме за взаимно признаване на действието и последиците от е, притежаваните документи за, правно, за гражданско състояние. Е, през 2010-2011 година се допитахме до обществеността по тези въпроси и вече работим по текста. Аз бих искал да подчертая нещо особено интересно от чутото. Бе споменато, че Съюзът, да, трябва да действа, но а, а, като се съобразява с най-либералната национална уредба. И това е много интересно. Ние сме съюз от 27 държави членки и всички те, всяка една от тях, е преценила какво да даде и какво не на своите граждани. И сега е, Съюзът трябва да намери достатъчно общо между тези 27 или е, било то между всички или поне между достатъчно мнозинство. А, значи тук се търси, разбира се, общ знаменател. Общ знаменател, който да, да улеснява свободното движение на гражданите. И а, в хода на, на, на общественото допитване ние, ние се допитахме, прочим, и до мнозина от вас. Аз много се радвам, че, че сте тук днес. А, и, още веднъж бих искал да благодаря на Комисията по правните въпроси на Европейския парламент. А, наистина, по, по, полезни, отново полезни сведения и, и отзиви получихме днес, които ще ни бъдат от полза в работата. Благодаря ви. Аз Сигурна съм, че нашите доклади ще искат да коментират, но междувременно имаме желаящ да се изкаже. Аз бих предпочела да направя едно малко предложение за взаимното признаване на документи в държавите членки. И отново се позовавам на, на личния си опит. Аз съм работил в няколко държави членки, е, в които е трябвало да представям лични документи. Ще ви дам е, един пример, за да бъде по-ясно. Ако съм с германско гражданство, а, а живея в Холандия, трябва да представя акта си за раждане. Отивайки в съответната служба в Германия, получавам и превод на един от трите езици, които са най-разпространени в Европа. Кажем английски, френски, немски. Това е само един пример. И този превод е необходим, за да се представи в случая акта за раждане в Холандия. За превода аз плащам, заплащам такса, става въпрос за официален легализиран превод – това, разбира се, ме улеснява. Няма нужда да се занимавам с превод и неговата легализация. Мога, мога веднага да, да, да връча този документ. Доколкото разбираме от ораторката, това не е фактическото състояние, а предложение, което тя прави. Thank you again uh, for that comment. Is there, any, is there any... Благодаря, благодаря ви. Е, има ли други желаящи да се изкажат преди да... Да, заповядайте. Позволите ми, госпожа председател, да продължа на френски. Аз бих искал да задам един малък въпрос във връзка с казаното, за да се постигне напредък на европейско равнище. Вие най-вече, госпожо председател, подчертахте необходимостта от това да се намери европейската самоличност, европейското съзнание и дали, и питате вие дали европейският проект не включва и подобно усилие. А аз бих задал въпросът а, а, така а, а, а, доколкото сме тук в усилията си да, да, да изградим един по-политически съюз а, в интерес на гражданите, не е ли необходимо да надхвърлим рамките на онова, което е правено до сега, отвъд а, свободата на движение към нещо, а, което е политически по-категорично, към една европейска принадлежност. Разбира се, тя трябва да включва многообразието, културното многообразие, многообразието на, на, на гражданските отношения. Европейската принадлежност не означава а, безогледно уеднаквяване за гарантиране на свободата на движение, а търсенето на средства за запазване на многообразието и доразвиване и задълбочаване на политическия съюз. Благодаря. Uh, oh, thank you. Okay, I'm going to go back to our, our, our panelists and maybe ask you to comment. Благодаря. А сега нека дадем думата отново на нашите панелисти за отговор, но виждам, Искам да направя един коментар. Това беше един доста философски въпрос. Може да започнем теоретично да се справим с проблема или да, да сме по-ориентирани към практиката. Въпросът е да постигнем подобрение. И така, господин Макнипен, благодаря. Да отговоря на тримата колеги, които говориха преди това. С комисията искаме да си сътрудничим много и на комисията мога да кажа, нека комисията продължи със своята работа. Комисията би трябвало и може да постигне именно това подобрение – за което говори Ел Антонио. Нещата, както казаха колегите, са много сложни. Но хубаво е да намерим практически подгод. Имаме идеи, да, но за да, да намерим политическата воля, това е по-трудно и струва време. Така че може само да окоръжим комисията да върви по този път. Струва си. Естествено, както каза и моята колежка, може да ползвате знанията и помощта от а, нас, от всички нас, експерти, от нашите институции. Каква е европейската самоличност? Това е философски въпрос. Е, Министър-председателят на Обеденото кралство беше казал днеска малко по-рано. Беше говорил също за културната, разно, културното разнообразие. Именно културното разнообразие трябва да се уважава, но от друга страна и ограничава, ограничава политиците за да постигнат, да намерят общо един, общ единен подход. Французите, например, си обичат на, тради, традиционния начин на на именуването. Такива неща – понякога са в противоречие с една е, по единна система, за която се застъпват експертите. А, тази герман, германката, която живее в Белгия, е, тя даде един много добър пример за това как може да се постигне практическо подобрение на национално равнище. Както каза и доктор Ели Антонио, ICCS създава много езиков много езикови удостоверения – По смисъла на конвенцията, подписана от 20 страни, някои са членове на Международната комисия по гражданско състояние, други не, но това са само 20 страни. И предимствата, за които говори германската колежка, естествено могат да станат достояние на повече европейски граждани но аз е, не искам да говоря естествено и от името на другите колеги, така че спирам тук. Председателката благодаря. Госп... Господин Садаврак. Госпожо Садаврак. Аз просто искам да кажа, че моите идеи отиват малко по-надалече, но също така зная, че много хора не живеят в държавите си на происход, живеят в чужди държави. Защо в такъв случай не може да им позволим да живеят така, както те искат? Защо страните държат толкова на традициите, след като в крайна дума става дума за отношение между двама човека. Защо традициите са толкова важни? Защо страните нямат коража да оставят законите по-отворени, по-гъвкави, за да могат хората да си живеят както искат. Така държавите не купят своя, своята власт, своя суверенитет. Европейския съюз трябва да направи нещо, защото проблемите съществуват, а някои от тях могат да се решат много леко. Uh, uh, Благодаря ви много. Частично съм съгласна с това, което казахте. Традициите трябва да са живи, но нека се върнем към самото начало и да чуем доктор Еле Антонио. Само три последни бележки. Напълно съм съгласна с господин Макниван, който казва, че технически решения в момента има, остава политическата воля. И на второ място ще отговоря частично на двамата преждеговорищи. Да, има напрежение между философските понятия но и практическите проблеми. От една страна можем да обсъждаме, що е то европейска самоличност и многообразие, но това, което има значение за всеки един от нас като европейски граждани, е колко време ни е нужно да пътуваме, за да си издирим акта за раждане, можем ли да се оженим, можем ли да си получим социалните осигуровки. Така че не бива да забравяме, че целта е да намерим решение на практическите проблеми. И последно. Разискванията за европейската самоличност и националната такава са важни. Може би обаче би следвало да говорим за ценностите, свързани с търпимостта и многообразието и единението и не само признаването. Благодаря ви много за казаното. А, бих искала да продължим дебатите, но ще трябва да преустановим. Почти ни изтече времето. Обедена съм, че всички ще са доволни, ако обявя край на семинара. Благодаря на докладчиците в тази последна секция. Благодаря.